А, това е заявка за спонтанните изказвания. Добре. Тоест нямате възражения а, по отношение на протоколите. А, приемаме, че сме ги одобрили. Уважаеми колеги, а сега продължаваме с първата точка от дневния ред днес след обед, а именно препоръки относно започване на преговори между ЕС и САЩ, заявление на комисията. Радвам се да дам думата на комисаря Маустрам. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Е, добър ден на всички. Съвместното споразумение е, между председателя Юнкер и е, президента Тръмп от юли миналата година очерта положителни тенденции в отношенията ни с нашия най-важен търговски и инвестиционен партньор. От юли миналата година Петкратно съм се срещала с посланника на Съединените щати към Европейския съюз, за да подготвим съвместното изявление. Миналата седмица на среща направихме оценка на напредъка, постигната от работната група и очертахме насоките за подготовка на мандата за преговори и то за двете. Едното за премахване на митата върху промишлените продукти, другия върху оценката на съответствието. Настоях за пълно е, изпълнение на съвместното изявление в сегашния му вид и бъдещите преговори да не обхващат и селското стопанство. Трансатлантическите търговски отношения ще е, продължат да бъдат гръбнак на световната економика. Ясен и конкретен е, е Въпреки, че и сега митата са сравнително а, е, ниски, възможно е а, да се постигнат а, снижения, които да, да дадат по-големи възможности а, за стопанските е, субекти. Ограничено и все пак съдържателно споразумение е, за митата върху промишлените стоки ще даде е, конкурентно предимство на предприятията и от двете страни на океана и ще открие нови възможности. Предвиждаме това да се отрази на стокообмен над 26 милиарда евро, което е наистина значителна сума. Започнахме консултации с заинтересованите страни миналата седмица, като ги призовахме да представят предложения. Очакваме тяхната подкрепа за нашите разговори с Съединените щати в тази връзка. Много добре зная, че някои от вас се боят, че ние ще преговаряме под заплаха, под натиск. Но моето послание е съвършено ясно. Казах го миналата седмица и преди това. Повтарям го и сега. Едностранните действия от страна на Съединените е, е, щати пречат на постигането на адекватно споразумение. Ако Съединените щати предприемат такива едностранни мерки, не че желаем, ние ще отвърнем е, с същото. Това също е, е включено в е, проекта на насоките за преговорите. Предвиждаме и мерки за ребалансиране – Надявам се те е, да не се наложи да бъдат е, прилагани и е, да продължим да изграждаме нашите отношения. Искам да заявя, че своевременното прилагане на мандатите ще бъде ясен сигнал за добрата воля на, на, на Европейския съюз и на Съединените щати е, да се зачетат е, постигнатите споразумения от юли миналата година. Нито повече, нито по-малко. Искрено се надявам, че ще подкрепите нашите преговори е, с Съединените щати. Тази подкрепа е много важна, защото ще покаже единството на институциите, а единството е решаващия фактор. За разлика от това, нещо изключително важно – гласуване против такъв мандат ще бъде гласуване против балансирания и пропорционален подход, възприят през юли, и няма да намали напреженията. Фактически това ще бъде глас за запазване на напрежението в нашите взаимоотношения, без да се намери решение, което да ги снижи. много по-добре за трансатлантическите отношения високите мита да бъдат сведени до нулеви ставки и за потребителите, и за производителите. Това е по-добре, отколкото да въвеждаме допълнителни мита за автомобилите и автомобилните части. Искам да ви уверя, че когато започнем преговорите, редовно ще информираме парламента за всички аспекти на водените разговори. Благодаря, госпожо председател. Комисарин. Благодаря ви, госпожо комисар. А сега ще дадем думата на е, ораторите, е, които ще говорят от името на политическите е, групи. А сега давам думата на госпожа Кристот Роваль от името на ЕНП ще говорите. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Е, първо ще изразя уважение е, към е, вашите усилия за възстановяване на търговските преговори с САЩ. Преговорите могат да доведат само до един конструктивен резултат. Надявам се, че е, Европейският парламент утре при гласуването ще е, се произнесе в полза на един мандат за преговори. Много важно е да е, проучим всички възможности за търговски взаимоотношения и договаряне на тези взаимоотношения с САЩ. Естествено, необходимо е да се очерта ясно интересите на Европейския съюз. Някои твърдят, че трябва да сме особено твърди, защото по друг начин президента Тръмп няма да ни разбере. Ние трябва да се опитаме, естествено, при преговорите да изчистим недоразуменията. Само на масата на преговорите можем да постигнем успех и е, желания резултат. Само така ще можем е, при преговори да се похвалим с е, добри резултати и не е необходимо да изостряме търговските взаимоотношения и отношенията с САЩ изобщо. Е, само още едно изречение. Светът се развива, светът върви напред. Независимо от това дали ние ще преговаряме или няма да преговаряме. Струва си да се е, сътрудничи и да се преговаря с големите демокрации. Благодаря. Е, господин Ланга има думата от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. А, е, ние няма да а, е, преговаряме с а, пистолето прямо до а, слепоочието ни ние няма да преговаряме при положение, че се е, упражнява е, натиск върху нас е, и в условията на заплаха. Митата е, за стомана и алумини, които САЩ наложи, както е, са вече в сила. Същото въжи и за маслините. Допълнително се очаква налагането от страна на САЩ е, и е, тарифни мерки и мита по отношение на автомобилите и автомобилните части. Вносът на течен газ от САЩ нарасна с 25%. 112% нарасна вносът на соеви кълнове от Америка. Е, всичко това е, на практика отвори европейския пазар за някои американски стоки. Ние направихме много отстъпки. Е, и къде са отстъпките, които направи САЩ? Къде САЩ е склонен да се съобрази с някои от нашите искания? ние трябва много самоуверено да формулираме нашата позиция. През юли миналата година тук в Европейския парламент, скъпи колеги, решихме, че няма да се сключва споразумение, търговско споразумение, което да не отчита изискванията съгласно Парижкото споразумение за е, борба срещу промените в климата. И ето, че в мандата за преговори е, с САЩ в момента не виждаме да се отразява именно това наше искане от миналото лято ние трябва при всички положения да настояваме за а, е, а, включване на изискванията по отношение на климата и да отхвърлим всичко друго. Господин Сахрадил има думата, ще говори от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Трансатлантическата търговия е крайгален камък на световната търговска система. Нашата група подкрепя проекто мандата, внесен от комисията, специално за митата за промишлените стоки и е, другия въпрос за оценка на съответствието. Наистина трябва да се деескалира растящото напрежение, но нещо по-важно. Всичко това ще допринесе значителна полза за европейските търговци и потребители. Особено високите мита на промишлените стоки, в това число конфекцията и обувните изделия – всичко това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на нашите производители. Наред с това те ще се възползват от премахването на двойните режими на, на изпитвания и сертификация, ако се изключи споразумение за оценка на съответствието. За мен обаче има едно съществено условие за тези преговори. Именно те не биха могли да приключат успешно, без да се засегнат митата за стоманата и алуминия, т.е. без да бъдат премахнати наложените от американска страна е, мита. Повече яснота за автомобилостроенето също е необходимо да се постигне съответствие с правилата на СТО, е, както и що се отнася до правилата за происхода. Обеден съм, че и САЩ и ЕС следва да, да доразвият, да извлекат полуки от четирите години преговори по търговско-инвестиционното споразумение, така нареченото ТИТИП, специално за, за митата, облегчаване на външно-търговския режим, постигане на нормативно съответствие. Мисля, че работата, извършена до сега, може да послужи за основа за по-нататъчен успех. Благодаря. Благодаря от името на Алде. Госпожа Шаки има думата за две минути. Много благодаря, госпожо комисар, колеги. За нашата отворена економика са важни търговските споразумения, особено като имаме предвид, че основният център на растеж е извън, извън Европейския съюз. Китай не спазва установените правила, а и Съединените щати необосновано твърдят, че Европейския съюз нарушава правилата, за да може да оправдае своите мита върху стоманата и алуминия. Това ще има сериозни последствия за нашите взаимоотношения. Поради това е изключително важно да продължим да говорим, да се споразумеем. Някой трябва да престане да се държи детински, да се държи като зрял човек – Обръщам се към тези, които не подкрепят комисията. Посланника, други представители на администрацията на Тръмп ще ни обвинят веднага в безпомощност, некомпетентност, неспособност да започнем преговори. Това не бива да допуснем. Това не означава размразяване на предишното споразумение ТИТИП. Това е спазване на постигнатите споразумения между Юнкер и Тръмп. Съвсем ясно трябва да бъдат посочени условията е, за тези преговори. И ние трябва да ги водим съдържателно. Искам да ви припомня, че не бива да използваме споразуменията с трети страни като оръжие, което обръщаме срещу самите трети страни. Това са страни, с които търгуваме. Помислете си за Китай – да не забравяме какво можем да спечелим и още повече какво можем да загубим. Затова нашата група подкрепя комисията, ние трябва да бъдем силни и единни в Европа. Особено като имаме предвид конфронтацията от страна на администрацията на Тръмп. Господин Жадо, две минути от името на Зелените. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, Доналд Трамп е човекът, който преди няколко години заявяваше, че е, затоплянето на климата е пълна, пълна фикция че всичко това било измислено от китайците, за да намалят конкурентоспособността на американската промишленост. И това независимо от най-новите данни, разпространявани в Съединените щати, за драматичните последици от изменението на климата, същия този вече президент Трамп заявява не вярвам, не вярвам. През всичкото това време, освен това Президента Тръмп подкрепя британския изход, настройва Тереза Мей срещу Европейския съюз. С този човек, с този президент днеска искаме да водим преговори, да се откажем от част от своя суверенитет, от своите ценности. И вече чувам приятелите ни е, социал-демократи, особено в това предизборно време, е, как търсят по всячески начин да оправдаят всичко това. Не се преговаря с един президент, който е насочил револвер срещу слепоочието ни. Не може да се водят преговори с един президент, който е, днес е, заплашва нашата металогична промишленост, утре кой знае какво друго. Ако не проявим храброст, няма да демонстрираме на целия свят, че Европейския съюз е не само економическа и политическа сила – защитник на ценности за климата и по всички социални екологични въпроси. Ако не направим това, не бихме могли да започнем преговори с Съединените щати търтювщина е а, чисто лицемерие, да се смята, че хайде ще потръгнем на някъде, пък после ще видим. Не, не можем да вървим днес по един и същи път с Съединените щати, понеже президентът на САЩ не олицетворява нашите ценности, поставя под заплаха економическия ни суверенитет и наред с това демократичността на нашата система. Благодаря. Благодаря. Господин, Господин Шалц има думата от е, е, името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател, госпожо Малстръм, уважаеми колеги. Е, ние ще трябва при всички положения да не се съобразяваме с всичко, което президента Трамп очевидно иска да ни наложи. Ще започнем да преговаряме, си казахме на времето. Е, докато Тръмп се опитва, така да се каже, с е, е, пистолет до слепоочието да ни накара да приемем неговите условия. Но ето, че сега капитулираме. Повече от 90% от стоките, които се търгуват между Европейския съюз и САЩ, всъщност не отговарят на нашите изисквания по отношение на стандарти, економически, търговски, екологични и така нататък в населението очевидно няма нагласа за съобразяване с тази липса на правила. Аз мятам, че Тръмп сам се дисквалифицира на практика, казвайки, че не може да се говори за промени в климата. Естествено, че той се опитва е, някакси да прокара е, селскостопанските стоки тук е, през е, Атлантика и е, да ги наложи на е, европейския пазар. Но Нима ние ще позволим това да се случи, нима на практика ще забием нож в гърба на нашите замеделски стопани. Ето, защото не се съгласяваме, сега се налагат тарифни квоти и мита върху нашите автомобили. Не бива да се съгласяваме. Госпожа Бегин има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Нашата комисия по този втори вариант на ТИТИП не се променя за разлика от комисията, която очевидно се е променила. Като си има предвид, е, че селското стопанство ще бъде включено в е, споразумението. Ама разбира се, трябва да им угодим. Но нека госпожа комисаря да не забравя, че ние сме направили каквото трябва. 77% се увеличи вноса е, от наша страна на тяхна соя. 181% на техния природен газ. Сега вече те трябва да отвърнат с жест. Преди изобщо да започнат преговори с а, Вашингтон, искаме администрацията да отмени мината върху стоманата и алуминиева и да прекрати всякакви враждебни действия спрямо нашите автомобили. Искаме ново споразумение? Чудесно! Отменяме мандата по предишното, почваме от нулата и забравяме това прословото, споразумение ТИТИП, което от години ни тероризира. И за Бога, да не похарчим с лека ръка селското стопанство. Е, е, Госпожа Жаме от името на Европа на нациите и свободата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Е, резолюцията е пълна фикция. Първоначалният текст бе е, изключително обезобразен от свръхлибералите, от, от Алде, от Екаре. Е, предпочетоха тук колегите да жертват е, политическите изисквания на деня в интерес на, на, на някакви дребни съображения. Е, ние сега фактически сме готови да подходим към преговори с САЩ, преди да сме получили солидни гаранции за автомобилите, за изключването на селското стопанство и най-сетне, що се отнася до оценка на въздействието за риболова. Кой може с ръка на сърцето да твърди, че едно споразумение, е, е, което ще отнеме десетки години да бъде е, договорено, ще може да бъде в край на краища подписано при тези условия. Ние следва преди да седнем на масата на преговорите, да поставим своите условия. Не обратното. Благодаря. Колегите е, от името на политическите групи вече се изказаха, а сега в индивидуално качество ще говори вече господин Салафранка. Благодаря ви. Комисията би трябвало е, да коригира е, своята търговска политика по отношение на САЩ, е, като има предвид отношението на САЩ към промените в климата, митата върху автомобилите, върху алуминия. Очевидно това не са добри предварителни условия за започване на преговори не е, тарифните е, ограничения са интересен инструмент, но по принцип си има правила и принципи за водене на търговска политика. Ние не можем е, да се крием зад гърба на гражданите, които не желаяха да се сключва споразумението ТИТИП. Трябва да държим за спазване на стандартите от Парижкото споразумение не можем да се откажем от споразуменията с Австралия, Нова Зеландия и други страни. Господин Пуштинаро има думата. Мадам комисионер, Госпожо комисар, трансатлантическите отношения са изправени пред а, много предизвикателства в краткосрочен план. Всички сме убедени в това. Но съм убеден, че в дългосрочен план – основното ни обединява. И така трябва да бъде. Нашето производство, нашите работници трябва да бъдат защитени. Трябва да действаме бързо и решително срещу всякакви нови мита и други мерки от страна на САЩ. Същевременно трябва да направим всичко възможно, за да оталожим напрежението и да не допуснем ескалация, която ще засегне и двете страни. Няма по-добър начин да избегнем новите е, мита, освен диалога и преговорите. За това вярвам, че комисията прави каквото трябва Имам доверие, че председателя Юнкер и а, е, госпожа Малмстрём ще проведат успешно специфични секторни преговори. Госпожо Малмстрём, ако не с Съединените щати, с кого ще имаме такова споразумение? Благодаря. Госпожа Шаранзова е следващия оратор. Благодаря, госпожа комисар. САЩ и Европа винаги са били естествени партньори. Ние отстояваме едни и същи ценности и сме правени пред едни и същи заплахи. Всяко едно такова взаимоотношение е, има и успехи, има, има и неуспехи. Но е, общият фундамент на нашите интереси е все така непоклатим например, миналата година, отговаряйки твърдо на наложените от САЩ мита за стоманата и алуминия, показа, че е готов да сътрудничи и да търси решение. И отправеното послание бе повече от ясно. След да си подем ръка, да работим заедно в интерес на нашите стопански предприятия на заетостта в Европа нашите пазари, е, нашите суровини, е, нашата сигурност, е, нашите граждани са, се намират в висока взаимозависимост и тя ще расте, поради което аз се надявам, че Европейският парламент категорично ще подкрепи подновяването на преговорите. Чрез преговори винаги можем да успеем. Ще загубим обаче, ако затръщнем вратата пред лицето на САЩ. Благодаря. Благодаря. Господин Бютикафер е следващият. Една минута госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Посещението на председателя Юнкер през е, юли миналата година е, трябваше да бъде основа за изработването на мандат е, и него трябваше да гласуваме. Но по тактически причини се реши е, да се удължи срока и да се изчаква. И ето, че е, всъщност загубихме доста време само в е, празни приказки. Вие казвате, госпожо комисар, че е, по-нататъчното забавяне на преговорите на практика ще доведе до нежелани резултати, до щети оказва се, че всъщност вие искате да ни изкомандвате и да кажете, трябва да започваме. Инак ще видите какво ще се случи, ако не почнем. Нямам нищо против да се започнат преговори, но не на основата на един толкова слаб мандат. Трябва да се преработи мандата и тогава вече пак заповядайте. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Тази сутрин говорихме за измененията на климата и чухме много кухи фрази и ангажименти от страна на десницата. Но когато наложихте вето върху онова, което прави е, шведската ученичка Грета, Помислете какво направихте. Сега виждам подобни действия по отношение на ТИТИП. То не проработи, затова беше нарязано на парчета, представено в нова опаковка и сега отново ни се предлага. Нито една дума за измененията на климата, а те са по-важни от а, всичко друго за бъдещето на планетата. Младежи, феминисти и много други граждани се изправят, които няма да ви е, допуснат е, да продължавате така. Прекратява се от председателя оратора и се дава думата на следващия. Благодаря, госпожо председател. Германските автомобилостроители изнасят Съединените щати през 17-та година на обща стойност 20 милиард. По-нататък, миналата година, на 26 милиарда. И то, независимо от това, че евро... Е, германските автомобилостроители нямат кой знае какво влияние върху американските норми. Все пак успяват. Но нека е, се спра на най-важното е, американските е, мита за вносните коли са до 2,5%. Европейските мита реципрочни са 10% за американските автомобили. Отношението е асиметрично. И американската администрация е в правото си, каквото и да твърдят тук колеги. В резултат от което американският износ на автомобили за Европейския съюз е, възлиза на едва 48 милиона долара в сравнение с 20 милиарда от Германия в обратна посока. Какво да кажем за резолюцията? Резолюцията критикува САЩ, че са се отеглили от Парижското споразумение. Но господин Жадо, обръщам ви внимание, не може в нечия друга държава да поставите своето правителство. Ми дори в собствената си държава не може да имате правителство, което да ви е угодно на вас. Опасявам се, че още известно време няма да ви е възможно. Онова, сега, тук се политизира. Политизира се търговията. За това става въпрос. И, и, и а, всякакви е, политизирани а, е, украшения, които са добавени към тази резолюция, само застрашават успеха на Европейския съюз в каквито и да било външно-търговски е, преговори. Така плащаме ние сами, бъркайки в джоба си за политизацията на тези търговски отношения. Благодаря. Herr Dartmus, wenn Sie bitte Ihre... Herr Dartmus, bitte. Господин Дартмут. Господин Жада иска да ви зададе въпрос по процедурата на карта. Може ли? Колега. Уважаеми колега, не разбрах съвсем добре. Вие сте убеден в въпросите за климата или не сте убеден? Не ми става ясно. Великобритания е водеща сила в международната общност и винаги е отстоявала всеобщите ценности, изповядвани от тази международна общност. И, и на мен не ми е много ясно. Британското правителство към днешна дата. И вашето правителство ли е, прочим? Имате думата да отговорите. Е, значи, че това са, това са два въпроса. Нищо, аз ще опитам да отговоря поне на единия. В този дебат обсъждаме търговията, не климата. И въпросът е важен. Това, което искам да ви кажа. Не би следвало да закачате абсолютно неважни неща в случая за изменението на климата, колкото и да е важно то, към едни външно-търговски отношения. Става въпрос за едно най-елементарно конвенционално външно-търговско споразумение. Вие го политизирате излишно и това ще струва скъпо на самите европейски граждани които ви плащат да ги представляват. Господин Хансен, е, благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар. Е, когато започва едната страна да нарушава е, международно приятите норми за търговски взаимоотношения, е, започва, другата страна започва преговори. Ето това е ситуацията е, между Европейския съюз и САЩ в момента. Ние трябва да помислим не само за загубите, за бюджетите и за компаниите на Европейския съюз, трябва да помислим и за гражданите, които също губят при всички положения изпълнение ще бъде хубаво да се е, предоговори мандата и е, да се разшири обхвата е, на темите за преговори. При всички положения трябва да се включат и сълскостопанските продукти и в никакъв случай не бива да се подаваме на натиска и да действаме в условията на заплаха. Съгласен съм с господин Жадо. Благодаря, господин Кофът. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви. Според мен, много важен е въпросът, трябва ли отново да започнем преговорите. Ясно е на всички, че Тръмп подкопава устоите на всичко, което представлява е, и символизира Европа, пък и Съединените щати. Имам колеги в Американския конгрес, които са на противоположно становище в сравнение с е, е, Тръмп и неговата администрация. Трябва ли да започнем дискусии с хора, с които сме несъгласни? Хора, които подкопават устоите на върховенството на закона, на търговията, на Световната търговска организация? Мисля, че да. Защото в търговията ние сме свръхсила. Там сме във водеща позиция. И разбира се, никога няма да приемем в търговските отношения с Съединените щати – каквото и да е споразумение, преди да премахнат едностранно наложените върху нас мита. Не бива под натиск да преговаряме, но все пак трябва да го направим. Господин Кофът, има въпрос към вас, господин Етерич, по процедурата синя карта. Съгласен ли сте? Да, моля. Е, Етерич, Ihre blaue карта. Господин Кетерич, вие дигнахте синя карта, да. Благодаря, че приехте репликата ми. Едно пояснение от това, което казахте. Мога ли да кажа от вашите думи, че Ев... Европа като свръхсила в търговията, вие го казахте, не бива да преговаря с администрацията на една страна, която е несъмнено свръхсилата в света. Търговията се отнася до всички наши граждани. За заетостта, за работните места, за какво ли не, за всичко. Господин Кофот, не сте ме разбрали можем да говорим с американската администрация, въпреки всички наши различия. Това казах аз. Съединените щати са много повече от Тръмп и неговата администрация. Съединените щати са и Конгреса на, съ... на страната. И там има много несъгласни е, с Белия дом и неговата политика. Ние сме водещите в търговията. Ние настояваме за равнопоставено, за правила, за борба с измененията в климата. За това ние трябва да говорим от позиция на силата. Не бива да се чувстваме слаби и за това да избягваме преговорите. Госпожа Дорнано за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ето, Европейският съюз взема решение да поднови преговорите с Съединените щати за сключването на търговско споразумение с тях. От друга страна, народите категорично отхвърлят е, спогодбите за свободна търговия, които водят до тяхното обедняване. И предвиденото съгласие, това, което се предвижда с Съединените щати, е в застой от идването на власт на Доналд Трамп. Споразумението, което обсъждаме днес, е част от тази схема. Нищо добро не може да се очаква от тези преговори. Как можем да вярваме, че селското стопанство наистина ще бъде изключено от техния периметр, след като господин Юнкер вече е приел да допусне увеличаване на вноса на американска соя срещу увеличаване на износа на, на германски автомобили? Трябва да се търси един по-траен, по-устойчив и зачитащ правата на човека и на околната среда на принцип. Благодаря. Това бяха изказванията на ораторите от политическите групи, които говориха в индивидуално качество. Започваме с спонтанните изказвания. Имам голяма молба към вас. Десет са се записали, десет колеги, но много ви моля, за да чуем всички тях, да спазвате регламента. Господин Сатовецки, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме споразумение вече с Япония, а също и с Афганистан. Също времено ние в никакъв случай не се отказваме по принцип от търговски преговори с САЩ, но САЩ се оттегли от е, преговорите по е, трансатлантическото първо споразумение. Е, това бе желание на американската администрация. Естествено, според мен е, е, е, бяха направени редица грешки. Грешки се правят, но те могат и да се поправят. Естествено, по отношение на отбраната също трябва да помислим. На търговията с САЩ във всеки случай е много важна за всички нас. Благодаря. Следващият оратор. Госпожо комисар, Диалогът е начин да решим проблемите в трансатлантическите ни отношения, но ми се струва, че не е назрял моментът е, да започнем преговори. За разлика от позицията на комисията, в политиката трябва да има последователност и съответствие между думи и дела. Тук има толкова убедени борци срещу измененията на климата – и въпреки всичко, вие се обръщате към нас с призив да подкрепим един ангажимент да се водят преговори, което фактически означава да водим преговори с най-големия замърсител. Нали сме поели ангажимент за измененията на климата? Това ли е най-надежният партньор, който ни налага едностранно мита, не са на лице условията за диалог. Може би в бъдеще ще има. Благодаря. Госпожа Томашич, една минута. Sjedinjene američke države наш са главни глобал. Благодаря, госпожо председател. Съединените щати са главният ни световен партньор, поради което е уместно да, да се стремим към взаимно разбирателство в интерес на търговските ни отношения и аз съм за това да отворим нова глава в отношенията си с Съединените щати, да не повтаряме старите грешки от е, преговорите до сега, е, да не рубуваме на е, безсмислените опити да бъдат хармонизирани промишлените стандарти. По-специално трябва да, да се стреми към взаимно признаване на стандартите на едната и на другата страна, със съответно етикетиране. Да не сядаме на масата за преговори с е, европейска предубеденост срещу президента Трамп и неговата администрация. Ако все така отправяме политически вместо търговски послания, ще претърпим неуспех. Според мен да, трябва, разбира се, да опитаме още веднъж, но да проявим мъдрост. Следващият оратор една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Е, съгласна съм с мандата за преговори по три причини. Нашата економика ще расте през следващите години, именно на основата на износа. Трябва да се подготвим да засилим нашата економика е, и малките и средни предприятия да могат да продават, да изнасят за САЩ. Естествено, е, е, трябва да се държи на стандартите и от страна на САЩ, но при всички положения Европа реагира на заплахата от неолиберализъм Имаме споразумение с Япония, водим преговори с други страни, така че трябва да направим нещо. Естествено, не можем да останем безучастни и безмълвни. Трябва да видим как точно ще се водят преговорите. Твърде много мъже имаше на масата на преговорите, твърде много тесто тестостерон. Ето нашата комисарка, госпожа Малстрън, показа, че тя е в състояние много добре да води преговори и а, не бива да се избързва, не бива да се търсят кратки и бързи решения на всяка цена. Търговски преговори с САЩ сега ще означава съглашателство а, в а, техните посегателства срещу многостранната а, световна търговия ще станем за посмешище. Това а, ще е последния пирон в ковчега на търговията за всички. Само 12 години ни остават, за да намерим решение за измененията на климата и това е според световните експерти най-големия замърсител са Съединените щати. Как ще предлагаме облегчени търговски условия на страна, която наложи наказателни мита върху нашите стоки. Трябва ни силна индустриална политика, която защитава нашите работници и ни ориентира към ниско въглеродна економика. Госпожа Дамато, една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, много внимателно ви слушам, защото не искам да останем тук с грешно впечатление. Преди да се започнат преговорите с Съединените щати, трябва да е, се е, види за какво става дума. За е, здравето на хората, за околната среда, за вноса на селскостопански и рибни продукти. За нашите рибари за целия морски а, сектор трябва да мислим ние и да продаваме на нищожна цена нашите продукти. Трябва да се борим с всички наши сили. Искам да ви кажа, че е добре да имаме а, търговски споразумения, но преди всичко трябва да мислим за европейските граждани и да търсим интересни и изгодни пазари за нашата продукция с една дума не на ново трансатлантическо търговско инвестиционно споразумение. Благодаря. Следващия оратор. има на цел повсtrzymanie dalszej ескалации на handlowych и politycznych. Започването на преговорите има за цел да се сложи край на по-нататъчното задълбочаване на външно-търговския конфликт между САЩ и ЕС. Докато траят преговорите, можем да се надяваме, че, европейски, че Съединените щати няма да наложат възпрепятстващи мита върху вноса на автомобили от Европа. 85% от автомобилостроенето в Полша е насочено продукция към европейския пазар. Но останалата част е за износ и определено в е, е, интерес на, на Полша е да е, избегне по-нататъчното изкалиране на противоречието с Съединените щати. По аналогичен начин стои въпроса и за е, енергийните разходи за цялата енергетика на страната и вноса на втечнен газ от САЩ. Благодаря. Госпожа Гратини, благодаря. Със сигурност има много причини да се ядосваме на Тръмп. Аз много бях ангажирана при подготовката на ТТИП. Внесох много предложения за изменения и накрая всичко се провали. Но отношенията с САЩ са важни. Трябва да знаем какво губим и какво печелим. Аз мятам, че госпожа Малстрам е свършила много добра работа. Не бива да се бавим. Не бива да отлагаме нещата. Необходима ни е оценка за съответствие, необходими са ни стандарти, които са международно признати, а също и правила. В никакъв случай не бива да ни се налагат едностранно мита. аз вярвам на госпожа Малмстрън. Смятам, че тя ще успее да се справи. От другата страна са Китай, Русия, Турция как в крайна сметка можем да разширим и задълбочим да нашия единен пазар. Смятам, че трябва да преговаряме. Господин Тарабела, една минута. Мадам на комисар Госпожо комисар, аз все така мечтая за една Европа, е, която съгласува социалната, екологичната, селскостопанската, индустриална и прочие политически области. Сега ни се казва, че трябва да увеличим вноса на американска соя е, вместо да търсим увеличаване на е, растително белтачините култури на наша територия. Това фактически противоречи на принципите на всички външно-търговски отношения, които вие уж отстоявате. Противоречи на принципите от Киото, на, на, на, на принципите от Париж. Е, госпожо комисар, е, вие сте представителка е, на страната, от която е Грета Тюнберг. Не би ли следвало да действате в духа на нейното поведение? Благодаря. Следващият. Госпожо комисар, оставам с впечатлението, че всичко налива вода във воденицата на Европейската комисия, що се отнася до либерализация на външно-търговските отношения. Вашите аргументи са общо разпространени. Включваме е, споразумения с е, приятелски настроени страни, които споделят нашите ценности и правила. Хайде да ми кажете, господин Тръмп и неговата администрация как точно споделя нашите ценности? В климатично отношение той си излезе от преговорите по Парижското споразумение. Що се отнася до международната търговия, господин Трамп решава, че няма да зачита правата на СТО. Вие сте защитничка на същите. Защо искате да седнете на маста за преговори с администрацията на Трамп, след като тази администрация не зачита правилата, на които вие държите. Един единствен аргумент ми дайте, благодарение на който ще мога да ви повярвам. Ще бъдете ли, прочим, състояние да, замен... постигнете промяна на американската политика, която е в разрез с всичко, което отстояваме ние. В противен случай аз не бих могла да ви дам мандата, който търсите. Така, това бяха изказванията е, по, спонтан... Е, по процедурата спонтанни изказвания и сега госпожа Малмстрен. Е, Благодаря. Споразумението от юли беше, въпреки несъгласията в редица области, да намерим начин за добро сътрудничество. Говорихме за втечнения газ, много държави членки имат желание да купуват втечнен природен газ е, от щатите в сравнение с е, други доставчици. Разбира се, държавите членки и отделните търговски дружества ще вземат решение. Комисията не купува природен газ. Същото се отнася и до соята. Комисията не купува соя, за да си пълни някакви въображаеми складове в сградата Берлемон. Това купуват държавите членки и дружествата, а ние следим за спазване на директивата и тя се спазва. За е, емисиите въглероден е, диоксид успяхме да работим и с е, японците е, и с други в рамките на Световната търговска организация – Съгласихме се да работим и в лабораторното сътрудничество с пълна прозрачност на регулаторните ни действия и защитните системи. Съгласихме се да се стремим към преговори по две ограничени по обхват споразумения. Едното оценката на съответствието, никой не го постави под въпрос тук, и второ ограничено споразумение за митата върху промишлените стоки. Ето, по това се предлага мандат. Ясни са условията в мандата. Няма да бъде постигнато споразумение, ако не бъдат премахнати митата върху стоманата и алуминия. Няма да допуснем а, враждебни действия спрямо а, нашите автомобили. Възложено е възло... из... външно проучване на, на оценката на въздействието. Започнахме да взаимодействаме и с гражданското общество. Съвършенно ясно е, че като приемете мандата, черно на бяло ще бъде записано, че селското стопанство няма нищо общо с този мандат. трябва да а, отговаря на условията на а, СТО. Тук бяха а, споменати а, рибарството. Но това не е споразумение за свободна а, търговия. Това не е вадене от а, фризера на ТИТИП. ТИТИП си стои там, дълбоко замразено е това споразумение а, от времето на Обама. Нищо не ни кара да започнем да преговаряме отново по него. Казахте да, е, Съединените щати се оттеглиха от Парижкото споразумение. Това е причина да стои там. Разбира се, имаме противоречия с е, администрацията на Тръмп, но Конгреса на Съединените щати, гражданите на Съединените щати са наши приятели и партньори. Това е, е, между другото, и единното становище на съвета. Затова ви призоваваме да гласувате за мандатите за тези две ограничени по обхват споразумения. Благодаря. Комисарин. Благодаря ви, госпожо е, комисар. Е, господин Ресевич, трябва да ви кажа, че не мога да ви дам още веднъж думата, тъй като нямаме вече е, време. В Комисията по международна търговия е, е подготвена резолюцията, която е включена и е на уеб страницата на парламента. Утре ще бъде гласуването. А сега преминаваме към следващата тема общо разискване е, на тема Европейски семестър за координация на економическите политики. Първо ще чуем докладчика господин Том Фанден Кенделаре, съжалявам ако не произнасям правилно думето, Европейски семестър за координация на економическите политики, годишен обзор на растежа за 2019. След това ще дадем думата на докладчика Мариан Харкин, Европейски семестър за координация на економическите политики, но тя ще се спре на аспекти свързани с заедостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2019 година. Първо ще дам думата на господин Фанден Кенделаре. Четири минути. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми е, господин комисар, уважаеми колеги. Дискусиите за европейския семестър е, винаги са били е, много политически ориентирани. Е, тази година, с оглед на изборите, които предстоят, те са още по-политически по своя характер. Естествено, ние трябва да разгледаме нещата в е, правилната рамка и съвсем точно да си поставим въпросите какво може да направи политиката и как да покаже е, своята ориентация. Някои от вас желаят да се инвестира повече, други желаят повече бюджетна дисциплина, трети желаят повече помощ за зелени проекти. Аз съм християн-демократ е, и смятам, че в крайна сметка трябва да комбинираме тези отделни елементи е, и това ще бъде правилното решение. Хората не желаят полуистини, не желаят лесни решения и лесно дадени обещания. Те желаят да видят осъществени своите очаквания. Моят син Цезар на две години е тук днес и утре ще бъде тук. И аз се изправям тук в качеството си на докладчик, включително и заради моя син и неговото бъдеще. Аз мятам, че действително това дете би трябвало да има бъдеще. Трябва да има бъдеще в една държава на благоденствието, която да му помага, която се нуждае от защита, която да му помага, която е болен, която да му плаща една достойна пенсия, за да може да живее и да работи са му необходими и съответните условия, които също зависят от държавата. Но същевременно сме изправени пред огромни предизвикателства и пред най-голямото демографско предизвикателство за старяването. Разходите за пенсии, здравеопазване, дългосрочни грижи за стари хора растат. Бюджетът е, няма да може да ги поеме. Е, той е непрекъснато под натиск. Трябва пропорционално да се подготвят хората за това, че ще работят повече, е, че може би ще получават по-малко известно време, но същевременно трябва при всички положения да се оздрави бюджета и да се увеличи броя на активно работещите. Трябва да изградим солиден бюджет, финансови буфери, за да можем да поемем тези нарастващи разходи за застаряващото население, е, което е свързано и с повече разходи за здравеопазване, с повече разходи за дългосрочни грижи. Ако не го направим, ще трябва да прехвърлим това тежко бреме на другите поколения. Същевременно са необходими структурни реформи, за да можем да намалим тези разходи е, свързани с застаряващото население. Трябва да увеличим броя на активно работещите в работоспособна възраст. Е, работодателите трябва да осигуряват е, работа и същевременно да могат и по-лесно да сменят работниците, ако е необходимо. И работниците трябва да са по-гъвкави и да са съгласни да сменят работното място и формата и вида на работата. Всичко това, което е, бе, е, да кажем, нещо обичайно по време на нашите родители, работа в едно предприятие или в едно-две предприятия през цялото време, вече няма да бъде е, е, обичайната форма на заетост за нашите деца. Само така обаче е, ще можем да се справим с е, е, застаряването като огромно демографско предизвикателство и същевременно трябва да си дадем сметка, че са необходими инвестиции в бъдещето, иновации, цифровизация, инфраструктура. Непрекъснато трябва да инвестираме днес, за да подсигурим едно по-добро бъдеще за нашите деца. На всяка цена трябва да създадем гаранциите за едно устойчиво бъдеще. Благодаря, госпожа Харкин. четири минути. All... Преди всичко, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Мисля, че благодарение на него имаме един балансиран доклад. Внесени са някои изменения и с изключение на едно от тях аз мога да ги подкрепя. Те не променят съществено тона или съдържанието на доклада, но го подобряват. Преди всичко, Искам да подчертая колко важно е за нашата парламентарна комисия по заетостта да имаме именно това становище по годишния обзор. Нашата гледна точка е различна от тази на економическата комисия. Дори съдържанието да е едно и също. Акцентите са различни. Ето защо мисля, че когато имаме